този данък може да бъде източник на собствени средства и да се предвидят конкретни предложения. Благодаря, казва председателят от името на групата на ЕНП. Жан-Пол Бозес има думата. Благодаря, господин председател.